очакванията днес след обед. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Демократична република Конго и по-специално случаят с задържането на двама активисти за защитата на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума. Давам думата на авторите на резолюциите. Започваме с госпожа Саргентини. Имате две минути. Благодаря. Благодаря, господин, госпожо комисар, за това, че сте тук в Европейския парламент днес след обяд. Става дума за Ив Макуамбала и а, Фред Баума. Те представляват едно младежко движение – искат повече демокрация. Асоциацията Филимби се опитва да подобри положението с демокрацията, но биват преследвани. Искаме незабавно да бъдат освободени и в Маквамбала, и Фред Баума, да бъдат снети обвиненията срещу активистите в тази страна. Имало е протести, които са били в подкрепа на тези две лица. Има и масов гроб, който е открит в Киншаса през април. Там са тленните останки на неизвестни лица. Правителството в Киншаса подценява значението на този пример. Human Rights Watch твърди, че може би това наистина са масови гробове на активисти, а правителството всъщност ги е елиминирало. Искаме правителството в Киншаса да проведе разследване и да е ясно какво се е случило с тези лица. Това е предизборна година и нещата могат наистина да се объркат. Трябва да следим какво се случва. Да видим какво ще се случи на изборите в тази страна, защото може това да доведе до ескалация, което да покаже наистина а, недобро бъдеще за тази страна. Игнацио Корао, Благодаря, председателю. Положението, което обсъждаме днес в Демократична република Кондо е много сходна на тази, за която вече говорихме в Бурунди. Затвор, е, активисти, които е, попадат в затвора, който е против правителството или който не желае президента постоянно да подновява мандата си, изчезва или бъде хвърлен в затвора. Ясно е, че с тази резолюция ние изразяваме цялата си подкрепа към тези активисти и искаме правителството да освободи двете момчета, които са арестувани. Що се отнася до Демократична република Конго, трябва да припомним на правителството, че пое задължения в рамките на споразумението от Котону. Така че трябва да спазва това споразумение и ние трябва да окажем максимален натиск, за да се случи това. Благодаря. Благодаря, Марк Демесмекер. Имате думата. In de nasleep van de onlusten in Burundi en de Centraal Благодаря. В Бурунди и в Централната Африканска република, и в Конго сега, Конго сега има прощение, има желание да се подобри ситуацията в страната. Но какво се получава? Е, младежка организация бива разтурена, 30 млади човека биват арестувани, биват да, е, арестувани и е, двамата активисти и в Маквамбала и в Ред Баума са обвинени, че искат да организират преврат срещу правителството, а всъщност става дума за корумпирано правителство. Носителят на наградата Сахаров от миналата година бе обвинен, че укрива е, че е укрил данъци на стойност половин милиона е, долара. Това е сюрреалистично. Има много младежки демо, де, организации в Демократична република Конго, но тези хора са заплашени от е, репресии. Спълна резолюция парламент. Много ви благодаря, господин председател. Съвместната резолюция на Европейския парламент, посветен на, на Демократична република Конго, е послание за свобода и демокрация в страната. Ето защо, заедно с другите колеги, и аз настоявам за възможно, за незабавно освобождаване на Ив Макванбала и Фред Баума, които са активисти за правата на човека. Ироничното в случая е, че Демократична република Конго се смята за демократична, или поне така се казва в името на държавата но всъщност всеки опит на позицията да протестира предизвиква реакция от страна на правителството, които не могат да бъдат определени като демократични. През януари тази година по време на протестите имаше смъртни случаи на цивилни граждани, което е абсолютно неприемливо. И може да кажем, че това, което се случва в Киншаса, все повече заприличва на случващото се в Бурунди. Остава по-малко от година преди изборите и затова смятам, че по-скоро трябва да изплати делегация с цел наблюдаване на изборите. Благодаря ви, думата има госпожа Мари Кристин Вержия за минути половина. Благодаря ви, че ми дадохте думата на Франция, господин председател. 25 години диктатура, 5 години на гражданска война, която се използваше от съседните страни с цел заграбване на природните богатства над 7000 смъртни случаи според Каритас. Според ООН заграбените ценни метали са на стоеност над 1 милиард евро и те са били заграбени в съседните страни. И в тази изстрадава държава кръмското присво играе много важна роля през 2003, от 2003 година насам, но често те активисти плащат с живота си за своята смелост. Жозеф Кабила се опита да промени е, изпълното законодателство, за да остане на власт, което предизвика протести, които доведоха до смъртни случаи. Ив Маквамбала и Фред Баума са символи на движението за протест от януари и 15 международни НПО и 20 НПО от, от Демократична публика Конго настояват за тяхното освобождаване. Към тези призиви се присъединява Европейския парламент. Очевидно е, че, между... имаме... че има нужда и от международно посредничество, които да гарантират а, отворен диалог между позицията и правителството преди изборите. Мисля, че народът на Демократична публика Конго го заслужава. Беше покупа на депите. Много ви благодаря. Демотива господин Нарт. Благодаря за това, че ми давате думата на испански. Да наричаш това демокрация е ксиморон. Това е тирания и трябва да се каже ясно. Сега по същество Европа може да направи две неща. Какъв е смисъла да имаме такава, такова лицемерие? Не се прилага свободата на сдружаване в тази страна, споразумението от Котоно в своите разпоредби за гаранции правата на човека също не се прилага. Така наречената Демократична република Конго трябва да получи ясното ни послание. Обаче какво правим? Ние правим една резолюция, която нищо няма да свърши. Много се радвам за 13-та точка и искам ясно да го кажа. Изискваме подходящо поведение, което да отговаря на споразумението от Катуно, да се зачитат основните права и развитието и ако не се прилага радикално този текст, ние ще прибегнем към член 9 и 26. Ако не, какъв е смисъл от резолюциите? Чисто и просто да си поисперем е, съвестта, може би. Това е лицемерно. Е, muchas gracias. Е, благодаря. Йозеф Вайдерхолцер. Благодаря, господин председател. Демократична република Конго е страна, в която се нарушават човек, човешките права, има нестабилност. През май говорихме за, подоб, за конфликти в е, Конго. А преди една година гражданин на Конго, доктор Мукабе, получи наградата Сахаров. Той говори към нас, той се обърна и към иммигрантите от тази страна. Те му ръкопляскаха. Ситуацията в момента е точно такава. Хората, които защитават човешките права, биват арестувани в тази страна. Затова аз се обръщам към комисията да окаже натиск върху тази страна, така че изборите в страната през 2016 година да гарантират мирното бъдеще на страната. Благодаря. А сега изявление от името на групите, най-напред от името на НП, госпожа Мария Рена. Je voulais juste préciser que je ne suis pas du PP. je само да отбележа, че не съм от НП, от социалистите и демократите, господин председател. Uh, I'm very sorry. Nobody's perfect. You're right. Председателят съжалявам, никой не е перфектен. Госпожа Райна, ами мисля, че и НП няма да се радват, че ме включите към тях. Благодаря, господин председател. Фред Баума и Ив Маквамбала са двама млади граждани от Демократична република Конго, които са задържани в момента в Киншаса, просто защото са се, се обединили с други младежки движения в Африка в борба за граждански права, свобода и демокрация. Днес тези двама младежи са затворени, са в затвора Макала, след като са прекарали няколко месеца в ръцете на силите за сигурност на страната. И днес срещу тях започна процес с обвинения, посегателство срещу живота на президента Кабила, просто защото те са се обединили. Ние разбира се настояваме за тяхното незабавно освобождаване, но също така бихме искали да се, да отправи изискване от към Демократична република Конго незабавно да се сложи край на всички обвинения срещу двамата младежи, но и срещу младежкото движение Филимби и Лука, защото тези движения играят много важна роля и те трябва да действат а, и да функционират нормално преди изборите, ако искаме отново да се върнем към пълен хаос в страната. Благодаря ви. Още веднъж много съжалявам. Вие, разбира се, сте представител на групата на социалистите и демократите. Думата има госпожа Дита Харанзова от името на АУДЕ за една минута. Thank you, Chair. A strong civil society благодаря. Едно силно гражданско общество е изключително важно за всеки един демократичен процес. В Конго гражданските организации играят много важна роля от това да запълват празнината, която над оставена от държавата, която не може да се грижи за гражданите си. Мирното гражданско участие не трябва да бъде наказвано. Конго не може да откаже на хората правото да се мобилизират. Последните нарушения бяха насочени най-вече срещу младежки движения и политическата опозиция. Това е много обезпокоително. Като първа стъпка към помирение със своите хора, Фред Баума, Бакман Бала трябва да бъдат освободени. Врастите в Конго трябва да се възползват от гражданското общество. Динамичното гражданско общество не само балансира държавата, но и дава възможност общността да разрешава общи проблеми. Време е властите в Конго да смятат това за един плюс на държавата, а не да го третират като заплаха. Благодаря. Благодаря. Сега спонтанни изказвания. Иван Яковчич. Така пропис. Možemo се сви питати, господине predsjedavajući... Благодаря. Искам да попитам, господин председател, дали това е началото на предизборната кампания, дали Маквамбала и Баума са новите символи на съпротивителното движение в Конго. Кой ще продължи да плячкосва тази страна? Кой ще извлече ползите от това, което се случва в Конго, от всички недемократични събития в Конго? И кой в Европа може да извлече полза от тези събития в Конго? Кой има интерес да поддържа този режим в Конго? Трябва да сме честни и да, да поставим тези въпроси, защото Европа се интересува от Конго и ако имаме истински интерес, то трябва да помогнем на тази страна. Господин Касталто. Джики пресес. Благодаря ви много. Благодаря ви на вашия език, защото вие ме поздравявате винаги на, италианци, на италиански. Тези две, мла, двама млади а, граждани на Конго трябва да бъдат подкрепени от нас, защото иначе няма смисъл да даваме наградата Сахарух на Мугвеге и след това да забравяме. Двамата активисти бяха арестувани, защото искаха свободно да се изразят, свободно да протестират. 420 трупа бяха намерени в Фула-Фула. Най-вероятно това са друга, мла, други млади хора, които са били убити. Трябва да направим така, както каза и колегата, че да се спазват международните споразумения и споразумението от Котону, иначе се подиграваме със себе си. Искам да кажа това, което казваше Фред Баум. Той казва, не може влака на свободата и демокрацията да бъде спрян от някого. Ние сме млади граждани, искаме демокрация в нашата страна. Нищо не може да ни спре, дори произволните арести. De la jeunesse congolaise. Grazie, Благодаря. Христина Мурвай. Имате думата. Plenáris ülés azon élcelődött, hogy az egyik képviselőtárs... Пошегувахте се, всъщност объркахте се за една колега от социалисти и демократите, че е член на НП, последва смях, който само доказва, че няма значение всъщност към коя от двете големи партии принадлежите, защото в крайна сметка те винаги се обединяват а, зад колисите. И двете групи смятат, че трябва да се занимаваме от положението с човешките права в Демократична република Конго. А това, което се случва в Унгария, е факта, че през 2006 година имаше масови задържания, непроизволни задържания в Унгария, че имаше потушаване на протести от страна на социалистическото правителство. Никой не го споменава. Сега полицията е отговорна пред правителство на консерваторите в страната и отново се случва същото, което показва, че няма разлика между двете водещи политически групи в този парламент. Писело Асоне Морвай, Мост Късанем. Нео, uh, on а сега от името на Европейската комисия думата има госпожа Сесилия Малмстрам. Благодаря, господин председател. Наистина, това е много важен дебат и нека а, подчертая посланието, което ви отправихте. Беше много ясно, аз ще го предам на върховния представител. Ние ще проследим да следим а, как се развиват случаите с господин Маквамбала и господин Палма и с всички други активисти. Както вие казахте, 30 човека бяха арестувани в Кинчаса на семинара, когато правеха младежката платформа, когато искаха да привлекат млади хора да бъдат отговорни за своето бъдеще. Имаше задържани, е, те бяха задържани от Националната агенция за разследване. Е, те бяха задържани повече от 48 часа без обвинение и в последствие прокуратурата ги обвини в няколко престъпления. Е, Оказва се според нас, че обвиненията не са състоятелни, непропорционални и задържанията са политически мотивирани. Ние апелираме за освобождаването на активистите. Нашата мисия установи, че нито лидерите, нито участниците в семинара са планирали някакви престъпления или терористични атаки. Властите настояват, че лидерите са планирали преврат и терористични действия. Няма доказателства за това, така че тези изказвания са безпочвени. Ние ще следим тези, развитието на тези казуси. Демарш бе направен към Министерството на правосъдието. Държавите членки и Европейската делегация с, в контакт с адвокатите на обвиняемите. Съдът на човешките права ще бъде в центъра на диалога с Конго. Това е страна с много амбиции и е много важно всички заинтересовани страни да могат да се изразяват свободно и да участват в общия публичен дебат. Уважаването на човешките права е изключително важно. Важно е да се спазва договора от Котону. Това е важно особено за периода до следващата година, защото е, тогава политическия е, климат трябва да бъде подобрен. Съветът изрази загриженост от, от състоянието на политическия климат в страната. Ние подчертаваме, че определени състояния могат да бъдат инструментализирани, състояния като разследвания, задържания, арести могат да се получат заплахи срещу журналистите. Кон... Властите в Конго трябва да разследват съответните случаи, в които има нарушаване на човешките права. Ние подчертаваме важността за, на, на отворения дебат и важността на правото на опозицията да бъде независима. Ние подчертаваме и важността на независимата съдебна система. Ние ще подкрепяме е, Демократичната република Конго над 60 милиона евро са определени е, за подкрепа на страната. Благодаря. Бих искал да благодаря на вашия роден език. Благодаря. Има седем проекторезолюции, които получих. Е, това са резолюции от същите политики.